сега давам думата на господин Власък, докладчик. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve, abych poděkoval všem. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Искам да благодаря на всички свои колеги за отличното сътрудничество. Искам да благодаря за конструктивния дебат. В заключение на дебата имам два провокативни въпроса. Първият е свързан с, структурните фондове. Структурните фондове бяха създадени за да се уравновеси развитието на отделните региони. Затова тези фондове би трябвало да целят цел едно сближаване – има и други региони, които ще извлекат полза, защото ще има по-голямо търсене за продуктите, които те произвеждат. Всички опити за подсилване на а, инвестициите по цел 2 или за създаване на силна междинна категория региони без ново финансиране би трябвало да бъде отхвърлена. Не виждам причина, поради която трябва да се преразпределят пари и от богатите пак да отиват при богатите. един механизъм а, за създаване на финансиране между цел 1 и 2 е би бил нещо полезно. Освен това, смятам, че е изключително важно да не вървим срещу пазара. Предоставянето на безвъзможна помощ на едни, а не на други, може да влуши положението им на пазара. Онези, които не получават финансиране от ЕС, биват поставени в необлагодетелствена позиция. Би било добре, ако крайните бенефициенти са региони, общини, общности, защото те биха инвестирали в мерки, които да подпомогнат растежа. Смятам, че това е посоката, в която трябва да се движим. Нил Армстронг каза, това е малка стъпка за европейските фондове, но това е огромна стъпка за европейската економика. Госпожа Санчес Шмидт е, има думата. Благодаря, господин председател. Европа е изправена днес пред финансова, макроекономическа, социална и морална криза. Гражданите в Европа гледат на хората около тях като врагове. Ние трябва да помогнем чрез инвестиции на най-слабо развитите региони, да намалим дисбалансите в развитието на различните региони. Ние ще гласуваме скоро по пакета за економическо управление, където се предлагат сериозни мерки за спазване на пакта за стабилност и растеж, за изчистване на публичните финанси и за стимулиране на растежа. Имаме и втория стълб, върху който се опира всичко. Става дума за устойчивото развитие, устойчивото економическо развитие особено е много важно. Регионалното развитие е също важно. Това е другата страна на монетата. Ние трябва да запазим бюджета за целта. Регионалната политика не е лукс, тя е необходимост. Това, което искаме да постигнем по време на преговорите за следващата многонационална финансова рамка, многогодишна финансова рамка е насочено към засилване на сътрудничеството с всички региони. В доклада на ПИПЕР се създават възможности за нова категория, междинна категория, които имат БВП между 75 и 90% от средното за Европейския съюз. Следва да се ребалансира развитието. Отново искам да подчертая необходимостта от засилване на териториалното сближаване в Европейския съюз, което е олицетворение на това, което казва Робърт Шуман, че има конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се създаде нещо реално. Това беше вярно преди 60 години, актуално е и днес. Давам сега думата на господин Ставракакис. Благодаря, господин председател. Колеги, бих искал да поздравя всички докладчици а, за добре свършената работа, която ни дава възможност да дебатираме фундаментите на бъдещата кохезионна политика. Бих искал да кажа, една дума по доклада на господин Пипер. Що се отнася до архитектурата на кохезионния фонд и кохезионната политика а, през следващия период? Европейския парламент винаги отстоявал е, своята а, позиция и ние отново а, го правим. Кохезионната политика трябва да има адекватно финансиране на свое разположение, за да може да достигне до всички региони с специално внимание към онези, които имат конкретни а, проблеми в развитието си. Ние трябва да сме гъвкави, освен това. При прилагането на стандартните принципи и хората трябва да извличат полза, независимо колко далеч а, живеят те. По преходната категория, що се отнася до мен, пък мисля, че и парламента като цяло, а, ние сме съгласни а, по отношение на това, което каза комисарят Хан във връзка с тази а, преходна категория, за да може да се даде възможност на регионите а, по един по-прозрачен и опростен начин а, да преминават от единия на другия етап в своето развитие. Трябва да виждаме отвъд а, статистиката и то във време на на криза. Това е изключително важно. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Закривам дебата. Ще гласуваме днес в 12 часа. Прекратявам заседанието. Гласуването ще започне след 12-13 минути.